everybody is connect? Вървем всички. Всички ли са свързани? Жалбоподавателите всички. Ще говоря испански. Добре дошли на всички в комисията по петициите. Знаете, че имаме превод на 6 езика. английски, френски, испански, полски, румънски, унгарски, за да има превод на езика на жестовете и очевидно на български. Знаете, че не, не можете да се изказвате, дори, дори и да, да не сте тук, но а, ако няма картина, няма да можете да бъдете превод. Сега ще говоря испански. Започваме. Първата точка от дневния ред. Ако нямате никакви възражения, можем да приемем дневният ред. Има ли някой? Госпожа Алкен иска думата. Имате думата. Yes, thank you very much. And... Благодаря. Благодаря, че ми дадахте думата. Искам само да подчертая, че преди края на предишното заседание аз поисках думата. Ставаше дума за испанска петиция по повод COVID-19. Искам да кажа, че оттеглям подкрепата си за това петицията да остане отворена. Защото искам това, искам това да бъде записано в протокола. В момента това не е в протокола. Аз съм, наистина не знам какво става в този комитет. От 14 години съм член на този на тази комисия, но просто има някакви политически така направления. Ние просто не обсъждаме петициите, ни ги отваряме, затваряме. Има има петиции, които се внасят от е, членове на политическите партии, социалисти, НП, такова нещо не е имало преди това. Е, на, на практика ние загубваме доверието на гражданите в нас. Така че надявам се, че ще промените начина на подхода на нашата работа от е, следващото заседание на там. За, защо? защото аз искам да, да, да, да, да оттегла своята подкрепа за ам, петицията. Беше недопустимо, че не изслушахте и не приехте унгарските възражения. Това не е начин на работа. Надявам се, че това ще бъде наистина последния път и ще намериме начин да работиме наистина по ефективно и да възвърнем доверието към нас. Благодаря, госпожо Олкен. Да, този месец беше много труден за всички, защото работихме от къщи, от разстояние е, под стрес, е, не знаеме как точно трябваше да го правиме. Така че, когато се ще се видиме тук в Брюксел следващите седмиците. Аз си отбелязвам, е, че вие променихте мнението си за петицията от е, внесен от испански жалпоподавател, която разгледахме на, на предишното заседание и ще отбележа, че сте си е, променили е, позицията. Някой друг, Али Салиба, имате думата. Yes, uh, I want also to... Аз също искам да кажа от името на зелените, че исках е, да повдигна този въпрос. В крайна сметка това е единственият начин на европейските граждани да имат е, пряка връзка с Европейският парламент, така че и аз е, исках да повдигна връзката, същата точка, същия проблем, а, който бе повдигнат от госпожа Олкън. мисля, че петицията, която разглеждахме на миналото заседание беше чисто политическа тема, вътрешен проблем. Аз мисля, че Ние не трябва да обсъждаме тук в нашата комисия вътрешно-политически проблеми, а да, да, да даваме възможност на гражданите да повдигат проблеми, които ги вълнуват по, по, директно. Така че мисля, че наистина трябва да промениме и начина си на, на работа и ставаше дума също така за петицията. Ми ние отваряме отново една тема, която вече сме обсъждали. Аз мисля, че не трябва да се връщаме към решения, които вече са взете, защото това ще бъде един неприятен и опасен прецедент. В крайна сметка позицията на политическите групи може да се промени и не трябва. В крайна сметка ние сме политици и не можем да се отречеме или да не вземем предвид това, и разбира се, това има отражение на работата ни в различните комите, комисии. Не виждам защо можем да обсъждаме върховенството на закона в една страна, а пък когато го обсъждаме за друга страна, се счита, че не е демократично. Аз мисля, че дебата беше много добър и важен и тъй като жълбопотавателят излезе с много допълнителна информация, така че трябва да имаме добра е, атмосфера на работа и мисля, че трябва да, да уважаваме мнението на едни и на други. Благодаря. Аз е, уважавам госпожа Олкън. Разбира се, трябва, не трябва да е, правим, защото доверието в нас да спадне от страна на гражданите, но разбира се, можем винаги да, да, да промениме и начин на гласуване, но не в този случай, тъй като в, в случая просто ще отвориме котията на Пандора и ще трябва да променяме всичко. Господин Слабаков иска думата. Здравия, уважаема Монсерат. Аз съм много щастлив, че след толкова месеци успявам да говоря на родния си език. А, искам да кажа, че това, което се обсъжда за испанската петиция, а, всъщност не е вътрешно политически проблем, а е опасен прецедент за целия Европейски съюз. И а, мисля, че ние си свършихме работата. А, не смятам, че а, цензурата в една държава е вътрешно, вътрешен проблем на държавата. А, аз разбирам, че някои политически групи много харесват е, някои правителства, а други не. Но тук сме да обсъждаме петициите на гражданите. И без значение кой човек на коя партия симпатизира, той също е гражданин. Не знам дали това е известно на някои от групите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Алкен иска отново думата. I'm just briefly saying, well, I'm not... Аз не настоявам. Само казах, че аз оттеглям моето, е, моята подкрепа. Аз е, бях много доволна, че можем да обсъждаме този проблем. Но защо не можехме да го обсъждаме, когато става дума за Унгария? Тъй като там проблема не е по-малък, отколкото в Испания. Така че аз е, просто смятам, че не трябва да изкривяваме дискусията тук струва ми се, че малко атмосферата в тази е, комисия не е много добра. Но аз просто бих искала и другите важни петиции да бъдат е, разглеждани, въпреки, че става дума, да речеме, за правителства на НП в дадените държави членки няма по-важни едни от други. Това беше и това, което исках да казвам. Аз не, не искам да създаваме една а, политика на блокове, а напротив да превъзмогнем подобна подобен подход. Благодаря ви, благодаря ви. Това беше първата точка от дневния ред. Искам да ви кажа две неща. Първо, вземем, вземам си бележка за промяната на позиция на госпожа Аокън. Ще запишеме нейната позиция. Разбира се, това няма да промени решението на председателството за, за тази е, петиция, тъй като решението бе взето на основа на из, на мненията, които бяха е, изразени тогава. Сега тук не става дума за политически блокове, става дума за демокрация. Парламента е демокрация. Аз като председател само предлагам, а вие решавате като координатори, като членове какво да приемете и какво не дали да, да включиме еди, кой, еди коя си точка в днешния ред или не. И за това трябва мнозинство. Е, в крайна сметка координаторите гласуват по всяка една точка и включването и в дневния ред. Тоест, е, мнозинството решават. Това искам да е ясно. Защото откакто съм председател на тази комисия, винаги съм се съобразявала с това и винаги съм искала да знам какво е мнението на мнозинството. Бе, бе, без, без да, да се интересувам от една или друга идеология. Не, винаги съм се придържала при вземането на решение с мнението на мнозинството. И ако мнозинството предлага да закриеме е, жалбата, я закриваме. Ако предложите да я оставиме отворена, я оставаме отворена. Ако е, координаторите е, решат, че дадена точка, дадена жалба трябва да бъде включена в дневния ред, го включваме. Така че аз само предлагам, а вие решавате с мнозинство. Просто исках да кажа това, за да няма недоразумение. Сега минаваме към втората точка от дневния ред. Всъщност минахме с втората точка. Се минаваме към третата точка, която е първата петиция. 46-2020 от госпожа Жулия Боем със шведско гражданство как да управляваме процентите бездомни в Европейския съюз. Госпожа Боеме включена ли е? е? Вие двамата на, на едно и също място ли сте или не? Не сте на едно и също място. Така че, доколкото в такъв случай всеки един от вас разполага с две минути и половина и след това на края на дискусията всеки от вас ще разполага с две минути. Е, или ако искате, един ще направи е, заключение. А сега давам думата на госпожа Джулия Боем. Е, имате две минути и половина, за да внесете жалбата си. Thank you. Honorable благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, пред председателката. Извинете, но не ви виждаме. А, сега ви виждаме. Чудесно. И така, е. заповядайте, имате думата. И така, уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми представители на Европейската комисия, казвам се Джулия Боеме и се изказвам от името на останалите вносители на петиста, както и от името на европейското движение Волт Европа. Ние вярваме в една по-справедлива Европа и в даване на власт на гражданите. По време на пандемията много хора бяха изложени на риск да загубят доходите си, няколко от тях загубиха и домовете си. Бездомните в Европейския съюз просто не могат да си останат вкъщи. За да ограничат разпространението на вируса, Европейския съюз и държавите членки много бързо се умяха да подслонят бездомните, като за цел се използваха различни приюти, туристически хостели, включително изградата на Европейския парламент. Всичко това е много положително, но е само време на Европейския съюз трябва да продължи да полага усилия. Временните усилия, усилията с временно настаняване ясно показаха, че Европейския съюз разполага с капацитет. Сега те трябва да се, този капацитет трябва да се мобилизира за намиране на трайно решение. Моля Нашата молба е да дадете възможност на безумните хора да поемат отново контрола над живота си. Предлагаме положения, които да са не само хуманитарни, чрез предоставяне на послон на тези хора, но и да предложат възможност за интеграция на бездомните хора и отново да се върна по този начин в продуктивната економика. Целта е да им се поставят възможност да придобият нови умения и в дългосрочен план да намерят стабилно работно място. Не можем да подценяваме тази крайна цел. Не можем да си позволим бездомните хора отново да бъдат отново да се върнат на улицата и с това давам думата на другият относител на петицията, господин Андрю Фанк. Благодаря ви. Mr. Andrew Fang. Господин Андрю Фанк има думата. Ски Connect? Yes? You have to put speak, press the... Трябва да натиснете бутонът Speak на екрана си веднъж. Ако това не е достатъчно, натиснете Refresh понякога прекалено но много пъти човек натиска бутонът Speak и това е проблема. No? Is, is he connect? He's refreshing. um, if can you call him while um, I'm giving the Можете ли да се опитате да се свържете с съвтите на петицията? После това време ще дам думата на представите на Европейската комисия. И така думата има госпожа Кателин Иванкович, директор на Генерална дирекция за етост в Европейската комисия. Имате думата. We cannot hear you. We... Виждаме ви, но не ви чуваме. No. No, uh, press the... Perhaps... Um, press the speak button. Натиснете бутона speak. No, we cannot hear you. Go to the app, to the... To... Не, не ви чуваме. В горната част на екрана си трябва да видите емблема с микрофон. Вижте дали можете да натиснете на бутона с емблемата микрофон. No, I cannot. Не, продължаваме да не ви чуваме. Изключете си слушалките да видим дали това беше проблема. Но, о мама, <laughs> today we are not. Um, let's see. Uh, um, I'm asking her to refresh. Okay, can you refresh? Може да ми помоля да обновите страницата. В горната част на екрана си виждате някъде бутона за рефреш. И в, преди да се включите, платформата ще ви попита дали давате разрешение за използване на микрофона и на камерата. Междувременно носителя на петицията се е включил. А, сега ви чуваме чудесно. Or is it okay? Uh, uh let's try, let's try it again. Again. Do you hear the echo? You, you hear... Чувате ли ехото? Така, третият опит беше успешен. Уважаеми госпожо председател, уважаеми че на Европейския парламент, уважаем уважаем господин Фънк, уважаем господин Бойм, благодаря ви за петицията. Най-напред бих искала да поздравя вносителите на тази петиция за работата по тази инициатива, т.е. за създаване на нужните условия за приотяване на бездомните хора посредством на портала Homeless Entrepreneurs. Проблемът наистина е много сериозен, тъй като бездомните хора представляват крайна форма на социална несигурност. Нека най-напред си припомним, че днес все още не нямаме достатъчно сигурни данни за общия бой на бездомните хорски държави членки поради липсата на достатъчно ясни показатели. Броят 4 милиона и 100 хиляди беше резултат от проучване, в което се изчисляват боят на хората, които са били послонявани в приюти за бездомни и други сходни учреждения през 2019 година. Друго проучване през, беше направено през 2010 година по инициатива на Белгийското председателство. От тогава насам не е правено подобно проучване, но както знаете, ФЕАНСА, Европейската мрежа за работа с бездомни хора, твърдят, че поне 700 хиляди души в Европейския съюз спят на улицата всеки ден в Европа. Тоест говорим не за хора, които са приютени по някакъв начин, а са хора, които наистина спят на улицата и броят им се увеличил с 17% за последното десетилетие. Тенденцията се засилва и в всички държави членки и кризата с COVID-19 само засили този проблем, както подчертават и носителите на петицията в текста, който ни предоставиха. Както знаете, грешата за бездомните хора е национална компетенция и че с тази тема се работи на местно, регионално и национално равнище. Към момента Европейската комисия оказва подкрепа на държавите членки чрез различни инструменти, включително и Европейският семестър, в рамките на който разглеждаме принцип 19 от Европейският стълб за социални права, както и посредством на отвореният метод на координация. Мобилизирахме значителни финансови ресурси в подкрепа на решения за приотяване на бездомни хора, за които са Европейският фонд за регионално развитие, бившият план Юнкер, сега е известен като Европейският план за стратегически инвестиции, Европейският социален фонд и може би най-видимият и полезен инструмент за, възрастни, за безумните хора е, беше Европейският фонд за най-нуждащите си лица, който предоставяше непосредствена материална подкрепа за най-нуждаещите се и голям брой от репаките бенефициери на този фонд бяха именно бездомни хора. За следващия бюджетен период се предоставят допълнителни възможности за финансиране на мерките за борба с явлението бездомни хора, като има други програми, включително и в рамките на Invest EU. И в рамките на този инструмент, моят директор предлага специален инструмент за хората, които има опасност да загубят жилището си или вече са го загубили. Но има притеснения за липсата на напредъка, който с се отбелязва през последните десетилетия в борбата с това явление, което представлява крайна форма на бедност. Също така обмисляме конкретни действия в рамките на плана за действие за прилагане на Европейският стълб за социални права. Знаете, че плана за действие ще бъде представен през първата половина на 2021 година и той включва и принцип 19, който, пред, който предвижда приотяването и подпомагането на бездомни хора. Европейската комисия предвижда и консултации по плана за действие до месец ноември преговори и мога само да призова всички, които искат да допринесат е, за изпълнението на програмите и които искат е, техни положения да бъдат е, взети предвид, моля ви, вземете участие в консултацията. Също така, Една от целите ни е да улесним сътрудничеството и сме готови да го направим чрез подкрепа за платформата, за подкрепа за бездомните хора от 2021 година нататък. Тази платформа ще играе ролята на база за споделяне на, най- на най-добри практики, като например примерът представен от носителите на петицията – също така възнамеряваме да улесним прилагането в по-широк мащаб на такива успешни процедури. Все повече са успешните модели и решения, които се тестват в различни региони на Европейския съюз и си заслужава тези инициативи да бъдат по-добре познати и да им се окаже подкрепа. Знаем, в една държава членка почти успя да се справи с този проблем. Става въпрос за Финландия. Там се прилага подход, в който се предоставя както жилище, така и допълнителна подкрепа за бездомните под формата на услуги и допълнителна подкрепа. Целта е да се гарантира, че бездомните хора не само ще могат да запазят жилището си, но ще могат да получат и останалите нужни услуги. Благодаря ви. Имам само един въпрос. Споменахте Инвест EU или инвестира в Европейския съюз, става въпрос за, за програмата, която е част от бюджета на Европа. Бих искала да знам дали в рамките на плана за възстановяване също е предвиден някакъв фонд или някаква програма за бездомните. Yes, you hear me? Чувате ли ме? Да. Инвестирай в Европейския съюз е част от целия пакет. Там има различни така наречени прозорци, има така наречения социален прозорец. Там има продукти, които са насочени точно към хората, които са бездомни или нямат възможност да ни намерят дом. Това е една от възможностите, които ще се ползват. Фонда ERDF за регионално развитие също ще се използва. Ще видим и какво ще се случи и по обновяването в отделните държави членки, тъй като това също е една възможност, която може да помогне да се преодолеят проблемите на бездомните. Благодаря ви. И аз ви благодаря за отговора, благодаря ви за помощта. Вносителят е включен. Заповядайте. Yeah, fun, fun, fun, You have two minutes and a half. Имате две минути и половина. Uh, the EU cannot let the homeless... Европейския съюз не може да остави бездомните да изпаднат от обществото. Аз съм вносител, благодаря на председателя, на всеки един от членовете за това, че разглеждаме тази възможност, така че бездомните да бъдат чути в Европа. Нашата организация се стреми да свързва бездомните с ресурсите, които са налични, след това цялостни програми за намиране на работа и след това защита и търсене на дом. Искам да защитавам тези четири милиона и 100 хиляди в Европа. В Европа трябва да се действа бързо, за да се спре растежа на а, бездомните, а, което да се дължи на COVID. 2019 БВП в Европейския съюз е почти три пъти по-висок, отколкото по света. А тук продължава да има хора, които са бездомно. Германия, която стана председател, една от най-богатите страни, има все по-нарастващи население. 800 хиляди души са бездомни. То се е увеличило многократно между 14 и 16. 22 хиляди от тези бездомни са деца с коронавируса бездомните са в ужасяващо положение. И не трябва да позволяваме нови бездомни да се заредят сега. Има хелплайн или обаждане, линия за обаждания за хора, които или са бездомни, или са на ръба на това, за да ги свързва с, с ресурсите. Имаме също така и възможност да ги свързваме с общности, с възможности за търсене на работа, за да може да натрупат доходи и да си позволят дом. Нужно е да са независими, да им дадем работа и да ги насърчаваме да бъдат предприемачи. Това е едногодишна година, а, програма, която е насочена с преодоляване а, на проблемите, свързване, отново казвам, на хората с работа, обучаваме ги да бъдат активни граждани и така нататък. Нашата програма иска да, прех... да превърне а, слабите страни в силни страни. Имаме три препоръки. Първо, новите, току-що останалите безработни, да не могат лесно да бъдат изхвърлени от домовете си, за да не се окажат на улицата, да бъдат наемани посредством програми бездомни хора и да се дадат средства за създаване на жилища и да се предоставя работа на хора. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Бен Хувер от ДНП. Сега е първи кръг. Имате по две минути в този първи кръг. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на двамата вносители за петицията. Благодаря ви, че обръщате внимание на тази тема. Както вече ни обясняхте, в много държави членки бяха предприяти мерки за оказване на подкрепа на най-засегнатите от кризата, сред които и бездомните, като целта беше да се, раз, да се прекрати бързото разпространение на вируса. През април приехме резолюция за координирани мерки за справяне с пандемията от COVID-19 една от целите беше да се обърне особено внимание на социално изолираните и намиращи се в най-уязвимо положение. Именно те имат нужда от най-голяма подкрепа в момента. Към в тази категория попадат и бездомните. И в това отношение държа да отбележа, че на 28 май в предложението, което ни представи за бюджета си Европейската комисия предвижда да се е, отпуснат допълнителни средства за фонда за най-нуждаещите е, се което е много положително от гледна точка на това, което беше казано до момента, но не бива да пренебрегваме спазването на принципа на субсидиарност. Трябва да се отбележате, че са много различни потребностите в отделните държави и членки, както каза и Европейската комисия. И затова е важно да се съсоточим върху споделянето на най-добри практики и да се получим от Финландия, където действително се правят чудесни инициатива. Е, още веднъж благодаря за отличната петиция. Призовавам тя да остане отворена. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Салиба от Социалистите демократите има думата. So, first of all, I would like to... На първо място искам да благодаря на вносителя за това, че подчерта този изключително важен въпрос, който е днес пред нас излиза с петиция от името на тези 4 милиона, които нямат дом и които страдат от социална изолация в цяла Европа. В настоящата здравна криза виждаме точно, че тези хора без дом са а, сред най-застрашените. Те търсят временно настаняване, но това не е добре и за физическото им здраве, както и за психичното здраве бездомните са изправени пред много бариери, като например достъп до здравоопазване, както и информация за здравоопазване. Това е много важно, особено сега по време на пандемията. Бездомните 20 пъти по-често биват инфектирани от туберкулоза от общото население и има някои много уязвими групи, които пък са засегнати конкретно от COVID сред тях – в, по време на карантината постоянно се говореше за самоизолация, за стоене в къщи, и съвсем ясно, че тези хора няма как да си стоят в къщи, като нямат дом. А, и за да имаш здраве, трябва да имаш и дом. Много от предложените мерки, като самоизолация, хигиена, стоене от дома, социално дистанциране, не са реалистични, когато говорим за хората без дом. По време на пандемията Европейски съюз и държавите членки взеха мерки да бъдат настанени временно тези хора, показаха своята солидарност а, по време на кризата. Сграда на Европейския парламент прие много уязвими жени, например. Имаше и кухни, които бяха реорганизирани, за да раздадат над хиляда блюда дневно. Трябва да покажем своята солидарност, трябва да защитим хората, които се борят с бездом, с това, че нямат дом. Трябва да се безпокоим също и с защитата на уязвимите или уязвимите домакинства, които са в риск от това да останат на улицата заради економическото въздействие на кризата с COVID. Думата е основна човешка нужда. Това не е нещо пожелателно. Затова е важно да призваме Европейската комисия това да бъде предложено във всички държави членки, т.е. да се даде покрив на бездомните и в същото време тези хора да бъдат реинтегрирани в економиката. Да им дадем възможност да придобият нови умения и да имат стабилна работа. Не може да ги върнем на улицата. Трябва да се действа, трябва да действаме сега. Освен това, госпожо председател, искам тази петиция да остане отворена и да има кратко предложение за резолюция по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Том има думата. Благодаря, госпожо председател чудесна идея да имаме резолюция по тази тема, особено имайки предвид факта, че в момента сме изправени пред една голяма криза, която със сигурност ще доведе до все повече безработни, извинете, бездомни. Това не се дължи само на средствата, но има и принудителни изгонвания от домовете в някои държави членки и няма какво да направим. Понякога, като слушаме тези петиции, се наистина съжалявам, че в съвета нямат комисия по петициите, да видят държавите членки в съвета какви са проблемите. Благодаря на вносителите на петицията. Не много често ни предлагат и решения в писмата, а вие давате добри предложения в писмото, което сте внесли. Имам въпрос към представителя на комисията. Споменахте че тъкат консултации до ноември и всички могат да участват. Ще вземете ли тази петиция като предложение или пък има някаква специална процедура да ви я изпратим? Исках просто да ми стане ясно как ще го направим. Много е важна тази тема, трябва да направим всичко възможно. Много се радвам, че социалният стълб продължава да е важен за комисията но не знам как да кажа. Хубаво е съвета да го чуе това. Не знам как да го кажа по-меко, но да, трябва и те да го чуят. Господин Слабаков. Благодаря, уважаема. Ами, аз ще ви кажа, че аз съм много приятно изненадан от тази петиция. И много се радвам, че я има. Защото тя, освен социалните въпроси, поставя а, и още един аспект. И това е моралния. Защото най-после а, ние отново се връщаме към християнските или, както се казва, европейски ценности. В смисъл става дума за милосърдие и за страдание. Тази петиция не е расистка, не е дискриминационна, което ми е изненадва много приятно, защото обикновено ние приемаме някакви странни неща в парламента, свързани с етнически групи, сексуална ориентация и какво ли не друго. А, аз съм за това. Тази петиция е абсолютно да остане единствената ми забележка е, че се изтърва едно нещо, което е много важно. И това е психологически аспект. Аз съм бил дълги години режисьор в Рай и съм снимал много хора, които са бездомни. Голяма част от тях отказват да бъдат социализирани. те могат да отидат някъде да ядат нещо безплатно, но те не искат да отидат в някакви центрове. Те не желаят да бъдат настанявани. И според мен трябва да се направят центрове за психологическа подкрепа, за да мога ги социализираме, което не видях в петицията. И мисля, че това е много важно да се говори с тези хора, защото те просто отказват. Аз познавам изключително много хора такива. Те просто не искат да се събират на едно и също място. Те си имат там някакъв приятел и живеят под един мост. А, те са от всякакви социални а, групи, за съжаление, от всяки раси, с всяка сексуална ориентация. И това е наистина нещо, което ми направи много добро впечатление в а, тази петиция. Най-после ние ще оставим една петиция отворена за абсолютно всички, които са в нужда. И така трябва да бъде. Защото а, всеки нормален европейски гражданин трябва да помога, помага на всеки, който е в нужда. И мисля, че това е нормално. Затова аз много държа тази петиция да бъде оставена отворена и да помоля носителите, които поздравявам за нея, да добавят това с а, психологичните центрове. Имайте предвид, че в България а, имаме достатъчно много центрове, местата вътре са около 10-12% заети, въпреки че при нас зимата е минус 20, минус 25 градуса и пак не искат да отидат. Значи проблема е друг и трябва да го добавяме просто. Благодаря ви. Thank you. Благодаря, госпожа. Госпожа Пелтие. Благодаря ви, госпожо председател. В самото начало трябва да кажа, че хората, които нямат покрив над главата си, много често могат да се срещат в Западна Европа. 4 милиона са това в Европа и във Франция са над 200 хиляди. Всяка година 2000 умират на улицата. Средно 49 годишни. Това е парадоксално, имайки предвид това, че имаме около 3 милиона празни места в центровете за настаняване. Миналата година ОНЕ он декларира, че Франция е нарушила правото на всъщност не спазва правата на тези хора, тъй като разполага със съответните места, а не настанява хората. Това са наистина е, засегнати хора. Говорим за достъп а, до хигиена, до ограничаване. Както знаете, всички минахме през сложни моменти последните месеци, но някои по-специално тези хора нямаха достъп а, до нищо. Мисля, че Правителствата трябва да посрещнат нуждите на гражданите. Не може пък постоянно да се оплакваме, че държавата не може да се справи. Има европейски средства за настаняване, за реинтеграция в професиите, в обществото. Цената, която някой казват е висока, трябва добре да помислят, защото хората трябва да могат да поемат не само живота си, но и здравето в ръцете си. Мисля, че много по-ефикасно се действа на местно ниво, отколкото на широко отгоре ниво. Мисля, че не трябва да има раз, разпоредби, които да върват срещу хората без а, покрив над главите си, особено в центровете на градовете. Тази петиция аз я подкрепям, тя върви в правилна посока, предлага много интересни механизми за борба срещу това хората да се оказват на улицата и да изпадат от економическия живот. Мисля, че държавите трябва да работят така, че да не се стига до това у нези, които влизат в банкрут или съответно са неплатежоспособни, да не стигат до улицата. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Започваме с втория кръг. По една минута имаме на оратор сега. Следващият оратор е Петър Яр от ДНП. Благодаря ви. Чувате ли ме? Да, чудесно. Още веднъж извинявам се, че се включих с закъснение. Имах проблеми с връзката. Сега по петицията, поздравления за вносителите. Както всички забелязахме, това е важна тема, която съществуваше като проблем още преди пандемията с COVID. Както виждате, има почти пълен консенсус в нашата комисия и трябва да кажа, че ни чака много дълга работа по темата, така че искам позицията да остане отворена. И на второ място, очевидно, че в държавите членки има толкова е, различен опит, както пушитен, така и отрицателен, че си заслужава да го съберем и да го анализираме, така че да, да, се, да се свършим и с останалите компетентни комисии, така че да остане отворена петицията. Така че казах, има много различен опит в държавите членки и трябва да внимаваме. Не бива проблема с бетонните е да се окаже вечен проблем на заложници на богатото общество. Благодаря ви. Господин Чернецки. Благодаря ви, господин Чернецки от ЕКР. Заповядайте. Пардо, dziękuję пани Пшвенчонца, за udzielenie ми гласу. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Що се изкажа и аз. Коронавирусът е много сериозен проблем, особено при хората, които нямат покрив над главата си. Това са хора, които не могат да прилагат принципа «Стойте си от дома», към който бяхме призовавани. Опитът в Западна Европа ни показва, че в центровете за такива хора. Коронавирусът оказа огромно въздействие. Там беше една богата почва за този коронавирус. Говоря за тази мрежа от центрове за хора без покрив на главата си. Не Съюзът. Държавите членки са тези, които трябва да помагат на тези хора и да приемат хората в такива центрове. Нужно е тези центрове да имат чиста вода, да имат дезинфектанти, гелове. Много държави в Европа се изправиха през един такъв проблем в такива центрове за временно настаняване на бездомни. Това е много важно, наистина. Благодаря на вносителите, че повдигат този въпрос и искам да кажа съвсем набързо, че това е национална компетентност. Има указания, има някакви насоки на Европейския съюз наистина – но Европейския съюз може малко да направи в тази посока. Държавите членки са в крайна сметка тези, които би трябвало да оперират тези центрове. Съюзът чисто и просто може да убеждава, да дава стимули и така нататък, но правителствата, държавите членки трябва да се занимават с този въпрос. А много държави членки като че ли не се занимаха достатъчно сериозно с този проблем и това оказа своите сериозни въздействия. Благодаря много. Сега след като приключиме с обсъждането, ще дам думата на жалбо вносителите. Ще разполагате с две минути, всеки по една минута или а, две минути, но на един от двамата, госпожа Джулия Боем. Ще остава на Андрю да направи да представи заключенията. Господин Фан, имате думата. Бих искал само да се спра на нещо, което вече беше казано. 4 милиона 100 хиляди души са без покрив в момента. Е, но това дори може би не е точната цифра. Трябва да видим как да решиме. Когато говорим за хора е, бездомни, говорим за хора, които са на улицата, но те по, те по принцип са невидими, така че обществото трябва да, да, да забрави когато ядете ягоди, спомнете си, че те, те се берат от хора, които са е, бездомни, които са сезонни работници някъде в Испания. Така че броя на бездомните е много по-голям от това, което е, си представяме. И тяхната бройка непрекъснато се увеличава. Така че се Рад, радвам се, че петицията ще остане отворена и се надявам, че ще има и проекто резолюция. В момента, до момента, в който говориме, хиляди хора губят покрив над главата си. Така че е, въпросът е много спешен и всички институции трябва да вземат спешни мерки. Благодаря ви много. Беше много добра възможност да обсъдим този проблем. Благодаря. Благодаря на всички на жалбоподавателите. Пред, предложението на а, председателството е да оставиме жалбата отворена. Виждам, че имаме а, така единодушие и също така очаква, очакваме допълнителна информация включително какви мерки ще се вземе в рамките на плана за възстановяване, бъдещата МФР и също така Социалистическата партия, Реню и жалбоподавателите искат да излеземе с проекто резолюция. НП още не е казало какво е мнението му по въпроса, нито е каре, нито го е. Така че смятат, смятате ли, че е добре да излеземе с кратка проекторезолюция в пленарна зала? I, I would suggest that we... Бих предложил да а, отговорим в писмен вид след заседанието, да видим дали ще постигнем съгласие. Господин Чернешки. И господин Слабаков. Oczywiście отварчи на е, постулата. Разбира се, ние сме за идеята. Няма да блокираме подобна инициатива, но бихме искали да има така допълнителни аргументи. Euh, e От името на ГУЕ e, ние сме абсолютно съгласни да излеземе с проекто резолюция в пленарна зала. Така, нека да направим следното ви моля всички политически групи, всеки, координ, всеки координатор да излезе с писмено предложение за проекто резолюция. По принцип петицията остава отворено. Е, молиме Европейската комисия да ни държи в течение за всички инструменти, е, които, с които разполагат държавите членки, какви нови инструменти ще бъдат е, насочени е, към тази група на бездомните в рамките на плана за възстановяване и така нататък. Със също така ще из, изпратиме тази петиция към комисията по заетост, тъй като тя също е засегната и както предложи господин Слабаков, ще включиме и елемента за центровете за психологическа помощ. И за това ще изпратиме също петицията на Енви. И ще помоля координаторите да излезат с писмено предложение за проекто резолюция. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за петиции 0315-2020, внесена от Лаймиса Бруймати с литовско гражданство относно монтирането на антивирусни стерилизиращи устройства в обществения транспорт и оживелите места тъй като нямаме контакт с, с жалбоподавателя, ще дадем думата на господин Джон Райан от е, Генерална дирекция Здраве на здравеопазване на Европейската комисия. Um, Може би трябва да натиснете копчето на микрофона. Ще започна отново. Благодаря за това, че ми давате възможност да кажа няколко думи по тази петиция. Европейският център в Стокхолм за превенция и контрол разгледа различните аспекти на разпространението на COVID-19 в обществения транспорт, сгради и така нататък. Излезе с препоръки за ефективни превентивни мерки за превенция, като а, е, вен... знаете, че вентилацията в големите сгради може да бъде един е, рисков фактор за разпространение на COVID-19. Е, и също така времетраенето. Ако да прекарате 5 минути в една стая или 2 часа, нещата са съвсем различни. И разпространението на COVID в обществения транспорт е много възможен. За това има Разбира се, трябва да имаме необходимите е, доказателства на основата на информацията, с която разполагаме. Е, най-добрите мерки за сега са е, социалното дистанциране, е, необходимата, спазване на необходимата хигиена, миене на ръце, е, използване на спирт, е, гел и носене на маска. Европейският център за превенция и контрол в Стокхолм също също така направи препоръки, свързани с вентилацията в обществения транспорт, включително в влаковете и самолетите. Що се отнася до озона и озонатарите, тук регламента, свързан с биоцидите, включва този проблем. Подобни изделия не могат да се използват в общественият транспорт и в транспортни средства като, като, като цяло, защото има опасност за населението от а, експо, експозиция на химикали. Така че този проблем трябва да бъде раз, разгледан и обсъден много е, подробно. За момента озонаторите не са е, подходящи. Що се отнася до е, генераторите, те не влизат в е, обхвата на същият е, регламент ефективността, ефикасността на облъчването срещу COVID не е, е доказано. Смята се, че облъчването е до... има ефект, когато става дума за повърхности, и е, публикувахме и някои документи и информация, които е, биха били интересни за петиционера, предполагам, относно е, различните програми и съвместните действия за действие, съвместните действия за прилагане на мерки в обществения транспорт както и документ, документацията, която е публикувана от Европейския център за превенция и контрол. На основата на информацията, с която разполагаме, е, препоръчваме допълнителна е, дезинфекция в а, обществения транспорт, но не и а, съоръженията, които се препоръчват от а, жалбоподавателя, тъй като не разполагаме с достатъчно тук доказателства за тяхното ефективност. А, а, има много продукти, изделия на пазара, които имат претенция, че а, пречистват въздуха, но а, те тук също е, нямаме необходимите доказателства и те трябва да бъдат разгледани в рамките на регламента, чието, в чието обхват са. Сега от името на НП господин Авхур. Да. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и за тази петиция. За съжаление, не можахме да чуем представенето и в подробности от вносителите, но все пак е много интересна темата до каква степен озонаторите и генераторите на отрицателни иони могат да, помогнат в борбата с, пандемията. Докато все още няма вакцина, най-сигурният начин да се, да се преборим с а, Вирусът е чрез прилагане на хигиените санитарни мерки. Важно е, разбира се, препоръчените мерки да се прилагат на различно на всяка държава членка и за това да съблюдава и Европейската комисия и държа да отбележа, че има вече значителен успех по постигнат това отношение, като например приложението за последяване на заразените с COVID-19 лица. Знаете, че такива положения съществуват вече в няколко държави членки и това е прекрасен пример за област, в която областната комисия може сигурно да, да помогне. Много е важно също така да се проведат възможно най-голям брой тестове, да се последят всички потенциално заразени или колкото са били в контакт с зарази. Трябва да се разгледа в всички други възможни мерки, включително и филтри за въздух или синтези инсталирането на мощности за, санити... за обезпаразитяване и санитизация, така че това е добра петиция, за която ви благодаря. Думата има колегата Селипа. Of all, I would like to thank the petitioner for again bringing this very important issue uh, to this още веднъж бих искал да благодаря на вносителите петицията за тази важна петиция и че ни давате възможност да uh, обсъдим нови мерки, които биха могли да ни помогнат да гарантираме безопасността на гражданите ни, след като премине първата по-тежка вълна на пандемията от COVID-19. ние бива обаче да сваляме гара, гарда. Виждаме как постепенно положението се подобрява в цяла Европа и как като че ли пандемията започва да се забавя. За голяма част от държавите членки, които бяха принудени да ограничат значително възможността за предвижване на гражданите си. За щастие вече могат да смъкчат тези мерки. Затова е много важно на първо място да запазим постоянният напредък с много жертви и за това смятам, че е много важно да се вземат предвид различните идеи и меки, които се предлагат в тази петиция и затова предлагам тази петиция да остане отворена и да се разгледат и да поискаме от двете членки от Европейската комисия да не сваля гярда, за да гарантира е, сигурността на нашите граждани в новата нормалност, пред която сме изправени докато не успеем да намерим вакцина срещу COVID-19 безопасността на нашите граждани винаги трябва да бъде най-важният ни приоритет. Благодаря ви. Госпожа Яна Том има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вносителя на петицията, който, за съжаление, май не се е включил, с което съжалявам. Много ми е неприятно, като чувам думите на Европейската комисия, в която се, в което се твърди, че не е подказана ефикасността на стерилизиращите устройства. Мисля, че от кабинета си до, като стигна до залата, по минах поне покрай 7 устройства за стерилизиращи устройства. Така че очевидно тук става въпрос за пари. За сега нямаме вакцини, няма достатъчно сигурно, сигурност кога ще се направят и затова трябва да изискаме от държавите членки да предприемат много конкретни мерки с много конкретни препоръки. Така че съм съгласна с колегите, нека да остане на петицията и нека да не се а, крием за твърденията, че не всичко още е доказано и тъй нататък. Знаем, че е, е важно да научим хората да си мият ръцете, но това не е възможно в автобусите на газовия транспорт, примерно или във влаковете. И в този случай стерилизиращите устройства безспорно са най-доброто решение. Господин Чернецки. Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с един коментар по изказването на представителите на Европейската комисия. Предполагам, че имате кариера в дипломацията, но доколкото знам, методът на ионизацията е напълно неефикасен. Вие твърдите, че не е доказано дали генераторите от тренироли са ефикасни, но ние знаем, че, че тази технология не дава никакви резултати. Важна е петицията внес вносителя, да знаем, че пандемията ще продължи, няма да изчезне вирусът за седмица или две. Не, той ще остане с нас и трябва да се подготвим за нови вълна и за връщането на вируса. Така че трябва да свикнем с тази идея и животът трябва да продължи. И за това смятам, че трябва да гарантираме достатъчно много дезинфектиращи средства, особено там, като има най-много нужда от тях, като в градския транспорт, например. Мога да кажа, че в моята страна, в Полша, например, на входа на всеки магазин се предоставя дезинфектиращи средства и също така такива бяха на разположение при всички, на всички, всички избирателни секции на из, президентските избори, проведени миналият уикенд в Полша. И а, избирателната активност беше много висока. Така че смятам, че дезинфектантите трябва да бъдат на разположение и в обществения транспорт. Смятам, че по този начин ще насърчим и гражданите да ги използват, което би могло да доведе до економическо възстановяване на всички държави членки в Европа. Още веднъж благодаря на вносителят на петицията за предложението му. Смятам, че петицията трябва да остане отворена и благодаря на председателя, на председателя за търпението и. Благодаря ви, господин Яр, има думата. Now, because Mr. Yari, it was in the second round, so now has... Не, извините, господин е във втория тур. Думата има госпожа Пелетие. За първ път съм в комисията, вече ме забравихте. По тази петиция, нека да се върнем към някои много прости и чисто, чисто разумни факти въпреки противоречивите е, твърдения и мерки в държавите членки при управлението на епидемията от е, COVID-19. Всички сме наясно, че първото важно условие е физическата дистанция, на второ място са да наречените жестови бариери и на трето място дезинфектирането на ръци, ръцете и ако не се лъжа в е, общественият транспорт във Франция са инсталирани стерилизиращи устройства с дезинфектант. Така че това е важно, но както, но както знаете, че тези мерки имат за цел да дадат възможност на гражданите да защитават и себе си, и околните. Съвсем чисто ще ви кажа, не съм лекар, медицинска сестра съм и след като изслушах коментарите на Европейската комисия, части може би ще се доверя на колегите, които имат повече опит, но нека да се замислим за работещите, които са принудени да вземат обществения транспорт, не защото им харесва, защото няма друг избор. А на колегите, които твърдят, че приложението за проследяване са много ефикасни, трябва да припомним, че те могат да бъдат колкото опасни, толкова и не толкова ефикасни, толкова и опасни, защото се прилага за сметка на свободите ни. А за бъдеще ще трябва безспорно да инвестираме в научно-развойната дейност, борбата срещу този вирус, но и борбата срещу вирусите по принцип. Преди малко обсъждахме темата за безтомните. Ами маските трябва да се предоставят безплатно, например, и трябва да се предприемат мерки, за да се предоставят маски на всички и всички да бъдат защитени. Трябва да продължим и с преразглеждане на, на индустриалните стратегии, да се сложи и край на изместването на производството и връщането му в, в Европа и също така трябва да се инвестира в разработването на вакцини и производството и възможно най-големи количество, възможно най-скоро. Благодаря ви. Благодаря. Сега думата има Петър Яр. Ja, ja, vielen Dank. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Благодарим носителите на петициите. Европейската, Европейската комисия ни каза, не всичко е ясно, продължаваме да получаваме всичко, не ни е ясно в момента, да не може да имаме конкретен, конкретен отговор. Така че това за мен е причина да остане петицията отворена. Струва че на петицията искат и да има повече е, Европа, т.е. по-активна реакция на Европейския съюз. Виждате, че реакциите на гражданите са много различни по отношение на отговорът на европейско равнище. Така че нека наистина да остане отворена тази петиция, за да има повече Европейски съюз в Европа, да гарантираме безопасността на всички граждани и да участваме в изготвянето на препоръки за това какви да са хигиенните и предпазни мерки в обществения транспорт и в други, на други обществени места. Така че важно е не само какви мерки се прилагат в конкретен регион и в конкретна област, важно е как да гарантираме, че има повече Европейски съюз в цяла Европа. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че приключихме дебата по тази жалба. Моето предложение е да оставиме жалбата отворена и ще поискаме от е, комисията да ни представи писмен отговор на мерките, които се вземат е, в държавите членки. Ще предадеме петицията на комисията по транспорта. И такъв случай минаваме към последната точка от дневния ред, петиция 0653-2020 година, внесена от господин Рене Жусик с бългийско гражданство от името на асоциацията Open Borders Europe подкрепена от два подписа относно Шенгенската система и мерките предприятия по време на кризата COVID-19. Така, нашата жалбоподавателка е включена. Добре дошла. Там имате 5 минути. Госпожа Розберг. Sie können Чувате ли ме? Да, чуваме ви. Всичко наред? Всички ли ме чуват? Thank you very much. Okay. Thank you very much. Uh, I, I read it in German language. Yes, of course. Ще се изкажа, ще Немски език. Sowie die Gelegenheit zur Vorstellung unserer Forderungen. Благодарим тази възможност да представим петицията, като е важно да дадем глас на всички хора, живещи в пограничните региони в Европейския съюз. Не става въпрос за маргинален проблем, а за проблем, който засяга голям брой граждани. Пограничните региони представляват 14% от територията на Европейския съюз и 30% от на населението на Европейския съюз, което обаче, за съжаление, често се забравя в големите градове. Ние живеем в региона на границите между Белгия, Германия, Нидерландия, Люксембург и Франция по време на пандемията от COVID-19 се убедихме как може буквално за един ден да се отменят цялата всички свободи, придобити в рамките на Европейския съюз, които вече съществуват повече от 30 години и как могат отново да се въведат гранични проверки. За много погранични региони подобен контрол се превърна в ежедневие и в болезнено изживяване за голям брой граждани, които не можаха, които станаха разделени от семействата си, което доведе до голямо недоволство и неразбиране към Европейския съюз. И оставах с впечатлението, че Европейския съюз съществува само в добри времена, а в лоши изчезват. съгласно регламентът, Шенгенския кодекс на кодекса на шенгенските граници се предвиждат различни мерки за по по-граничните региони и а, прилагането на тези разпоредби превиждат а, а, специфични мерки за сътрудничество и улесняване на преминаването на граница в тези региони. И фактът е, че не се спазаха всички тези изисквания, показва, че имаме нужда да запазим шенгенското пространство с повече усилия, колкото го правим в момента. С намаляване на, на броят на заразените в страни като Белгия, Германия, Франция и Люксембург, към граничен контрол не беше смекчен достатъчно бързо. Оказва се, че има различия в, начин, в методите на измерване и критериите на различните държави и членки. В някои държави членки посещенията бяха разрешени едва в края на месец май, макар че от Белгия те бяха разрешени още от началото на май. Това се оказа пример за нефункционирането на Европа, което е недопустимо. И като цяло въвеждането на поричен контрол беше неправомерно. съгласно разпоредбите на Шенгенският кодекс и съгласно регламентът свързан с свободното движение, движение в Европейския съюз. Тези правила, които заедно сме изготвили в Европа, би следвало особено по време на кризата да се спазват и за това трябва да настоява Европейската комисия. Едновременно с това настояваме да се спазват и принципите на шенгенското пространство и държавите членки ясно да заявят възоснова на какви принципи въвеждат ограничение на движението и в контрол по границите като цяло. Положението показва много ясно, че ограничаването на движението в такъв вид а, пандемична обстановка трябва да се предвиди чрез нови правила в шенгенското пространство за такива изключения. Пандемии като COVID-19 много бавно могат да бъдат преборени и за това Призоваваме Европейската комисия заедно с Европейския парламент и съвет на Европейския съюз незабавно да изготвят план за преразглеждане и подобряване на функционирането на шенгенското правител... пространство. Той трябва да се приложи в случай на предвидената от СЗО втора вълна за да може шенгенското пространство да продължава да функционира без гранични контроли за бъдещи настоящата правила на шенгенски кодекс на шенгенските граници и директивата за свободното движение трябва да доведат до създаване на Шенген 2.0. За целта, например, Европейската комисия с подкрепа на Европейският център за превенция и контрол на заразните заболявания да изготви ясно определени критерии за възможността за ограничаване на движението и въвеждането на контрол по границите, за да не се ограничава по този начин неправомерно мобилността на гражданите. Ето защо искаме реформа, в която да участва възможно най-много заинтересовани страни. В тази гледна точка би било уместно в Европейски парламент да работят съвместно комисията ИМКО, комисията за общественото здраве ЕНВИ и комисията за вътрешен ред и свободи ЛИБЕ тъй като става въпрос за основните човешки права, засяга се свободното движение и вътрешният пазар. И всички тези факти са много важни. Госпожо Прикен, председателката прекъсва, трябва да приключвате, защото разполагахте с 5 минути за изказване, а вече говорите повече от 6, почти 7 ние, гражданите и следващите поколения, имаме нужда от една по-справедлива Европа, на която да можем да разчитаме, без да се страхуваме от подобни нови мерки за затваряне. И ще го постигнем чрез Шенген 2.0. Като дъщеря на претечета на обща Европа, Карл Велики, роден в Ахен, бих искала да помоля гласът на живещи по различните региони да бъде чуд в Европейския съюз и го казвам от името на всички погранични райони и техните жители. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Матия Зуер, който е директор на Генерална дирекция Холм в Европейската комисия. Can... Не ви чуваме. Виждаме ви, но звук няма. Uh, in the top of the screen you will see... В горния ъгъл е нарисуван микрофон. Може би трябва да го включите. Yes, I don't know what it's happening. Да, не знам какво се случва. В четвъртък след обяд And the technical things sometimes, you know. Виждаме ви, но не ви чуваме. Трябва да начувате ли ме изобщо? Да, кажете да, просто ако ме чувате. Горе на екрана виждате бутона Refresh или обнови страницата. Натиснете го и тогава ще получите въпрос дали позволявате аудио и видео. Добре е да позволите и двете, и аудио и видео и след това натиснете микрофона. Can you hear me now? Perfect. Perfect. Чувате ли ме? Doing the remote, and you know, and we know what it's happening. Знаем какво се случва с връзките, така че добре е дошъл. Заповядайте. Hello, can you hear me now? Чувате ли ме сега? Чуваме ви. Oh, wonderful. I'm, I'm very sorry. Много се извинявам за това, което се случи. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми вносители. Нека да коментирам петицията с езика на онези, които са написали. То ще говоря на немски. Благодаря на току-що изказалата се ораторка, госпожа Прикен Росберг, за това, че засяга темата и ограничаването свободата на придвижване по време на COVID-19. Това показва колко е важна шенгенската зона и свободата на движение в рамките на тази зона. Шенгена, Шенген и свободата на придвижване са много ясни постижения на Европейския съюз. Те са в сърцевината на европейския проект. Трябва да направим всичко възможно, така, щото тези предимства да бъдат запазени. Последните няколко седмици стана ясно, ясно на всички ни колко е важно предвижването в шенгенската зона и как до сега сме го приемали за даденост. От друга страна обаче, пандемията с COVID-19 бе безпредседентна в здравето на нашите граждани защитата, здравната защита всъщност се превърна в основен приоритет на държавите членки. Затова всички държави членки предприеха мерки, за да се борят с отрицателното въздействие на този вирус. Бих искал да посоча, че мерките за борба с такъв тип криза в здравеопазването са в компетентността на държавите членки и държавите членки са тези, които въвеждат вътрешни а, проверки, т.е. проверки по вътрешните граници, за да се предотврати здравна криза или криза в здравеопазването. Това е един от примерите, а, когато такава една криза заплашва и вътрешния ред. Правилата, свободата на движение са съвсем ясно заявени. когато има заплаха за общественото здраве, е, могат да се предприемат конкретни мерки от този тип. Е, е, трябва да се спазват, разбира се, общите принципи, принципът на пропорционалност и непозволяване на дискриминация. Тези два принципа винаги трябва да се вземат предвид. Несъмнено е, че през последните няколко седмици мерките, взети от държавите членки, бяха оправдани, но имайки предвид положителното развитие в епидемиологичната ситуация, мисля, че е време част от тези рестрикции да бъдат премахнати и това се и случи. Европейската комисия направи свое предложение в тази посока. От началото на пандемията Европейската комисия на базата на учредителния договор взе ролята на координатор и даде на държавите членки една платформа, на която могат да координират реакцията си. За да се гарантира такъв подход, службите на комисията се срещат два пъти седмично с националните органи на властта, особено у нези по границите. Те се организират тези срещи от Frontex, за да се обсъждат мерките на национално ниво, да се видят потенциалните проблеми и да се координира националния ответ или отговор. Има и редовни срещи. Комисион eine Reihe von sektoralen Empfehlungen verabschiedet. Освен това, Европейската комисия излезе с редица препоръки, за да гарантира, че ще се осъществяват всички гранични контроли в рамките на допустимото съгласно европейското законодателство. На 15 април председателката на Европейската комисия и председателят на Европейския съвет излязоха с съвместен план за действие за справяне с пандемията от COVID-19. И в това се предвиждаше поетапно и координирано отменяне на ограничението на движение и на проверките по вътрешните граници, като първи етап и като следващ етап да се отворят външните граници. Е, в резултат на този съвместен план. На 13 май Европейската комисия излезе с конкретен, с комуникация, в която се предвижда конкретните етапи и накрая на 6 юни Европейската комисия при, призова държавите членки да отменят граничният контрол и ограниченията за пресичане на вътрешните граници на 15, от 15 юли нататък и с радост мога да заявя, че по-голямата част от държавите членки е, изпълниха този наш призив в момента, в който епи, епидемиологичната обстановка го позволяваше. Едновременно с това Европейската комисия продължава да работи да, за това да бъдат отменени възможно най-бързо все още валидните ограничения. Сега няколко думи за бъдещето. Европейската комисия предвижда реформа, защото от самото ясно е ясно, че трябва да се гарантира по-добра координация за бъдеще. И от тази гледна точка Европейската комисия ще провери в каква степен могат по-добре да се използват вече съществуващите разпоредби на шегенското пространство, особено съдължението за предвидна консултация с останалите държави членки. Освен това, в случай на нужда Европейската комисия ще обсъди както законодателни мерки, така и мерки в изпълнението. Но преди всичко държа да подчертая, че по-добрата координация в мерките за борба с пандемията зависят от първата координация във всяко отношение за справяне на подобни големи санитарни кризи. Позволите ми също така да кажа, че още веднъж пандемията ни показа колко е важна свобода на движение за нашите граждани. Както вече стана ясно, в плани за действие се подчертава, че трябва да се гарантира правото на свободно движение в Европейския съюз като основно гражданско право за всички, за всички намиращи на територията на Европейския съюз. С това приключваме работата към момента и ще обсъдим последните на етапи след края на работната вакансия. Благодаря ви. Благодаря. Петър Яр. Ja, vielen Dank, Frau. Благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря на вносителката на петицията за това, че засегна темата. Вносителката каза, че в, в, че Европейския съюз е много видим в добри времена и изчезва в лоши времена. В Германия показваме, казваме, че приятел в нужда се познава. Така че от и аз това винаги отбелязвам, когато всичко върви добре, всички сме европейци, когато обаче се стигна до проблеми, всички се връщаме към национализма. Отново го преживяхме и по време на вируса, което е напълно ирационално. Вирусът не познава границите и очевидно, че няма никакво значение от коя страна на границата се намира и какво знаме се вее от тази страна на границата. Това е напълно безсмислено и, а, както каза Европейската комисия, мерките трябва да бъдат пропорционални и преди всичко координирани от началото. Изобщо не бяха координирани. Например, такъв беше случая в Дон Саксония и Чехия, например границата остана затвора на продължение на седмици. От една страна хората искаха да пресекат и ми обясняваха, че трябва да останат по домовете след което буквално дни по-късно се оказаха всички блокирани в безкрайни съдръствени в опит да пресекат границата, което по никакъв начин не беше смислено от епидемиологична гледна точка. Така че ви предлагам петицията да остане отворена и смятам, че трябва да обсъдим темата много сериозно в Европейският парламент. Имаме нужда и от резолюция. Неднократно съм казвал, че вече за втори път Шенгенска кодекс се използва неправомерно. Първият път беше при време на беженската криза, вторият път е сега по време на пандемията с COVID-19. Не бива да допускаме трети път. Отново казвам, Европейски съюз не може да функционира добре само когато всичко е наред. Благодаря ви. Благодаря. Колекто от социалистите. Thank you very much. Um... Благодаря ви, госпожо председател, госпожо Монсерат. Много важна е тази тема. Радвам се, че говорим по нея. Благодаря на нашата комисия за това, че даде възможност да се чуе този вносител. от основните проблеми, които срещаме в резултат на пандемията, бе точно управлението на шенгенската зона. Както посочи вносителят, както и представителя на комисията, както и господин Яр, мисля, че е ясно, че Нямаше добро управление от страна на държавите членки. Веждат се едностранчиви е, затваряния, едностранни затваряния на границите. Може би една проевропейска альтернатива ще, ще бъде по-добрият вариант. Ясно е, че при тези обстоятелства не можехме е, за да предотвратим инфекцията и пандемията, не можехме да позволим на хората да се придвижват е, неограничено или без ограничения. Но държавите членки го направиха по един много националистичен начин, а можеше малко по-европейски да се направи комисията, заедно с държавите членки. Според мен, не че съм експерт, но казвам, може да питаме, разбира се, и нашата комисия от Либе, Та, мисля, че имаше по-добра альтернатива. Комисията с държавите членки можеше да реши да забрани а, пътувания, които не са от животоспасяващ характер, а не да забрани движение. Например, от Люксембург да не можеш да отидеш в Белгия, за да работиш. Това е важно за теб, жизнено важно, essential. Или пък не може да се каже, германци не могат да пресичат към Франция и обратно. Казва се, забраняваме пътувания, които не са от основен характер. Това щеше да е един по-ненационалистичен подход, европейска альтернатива. Така че петицията трябва да остане отворена, да поискаме информация от комисията Либе, да продължим диалога си с Европейската комисия и евентуално да подготвим един по-добър подход за бъдещи случаи, с които можем да се сблъскаме. Благодаря ви. Госпожа Семида от Реню. Thank you very much. Uh... Благодаря. Ще говоря на немски. Благодаря ви, госпожо Бекенросперк, за тази петиция, която напълно подкрепям. Аз съм от Люксембург и поради географското ни разположение изобщо не мислим вече е, с понятието граница. По-голямата част от хората, които живеят, в, които работят, извинете, в Люксембург, живеят в е, Белгия и в Франция. Ние ежедневно е, изживяваме обща Европа. И трябва да кажа, че затварянето на границата не беше само ограничаване възможността тези работници да пътуват. Това означаваше и разделени семейства, разделени съпружески двойки, разделени майки и деца заради полицейски проверки, което е недопустимо. Това не бива никога да се повтаря. Ето защо Европейската комисия трябва много внимателно да провери какво се случи, да си извади нужните полуки, как това да не се случи отново. Трябва да има по-добра координация, трябва да се предоставя по-изчерпателна информация на останалите държави и членки и преди всичко да има и много по-ясни правила за това кога и как могат да се затварят границите границите. Ние сме Европа, живеем със свободата на движение, живеем за Шеген и живеем заедно, а не разделени от граници. Благодаря ви. Благодаря, господин Лотовски от ЕКР. Злотовски, извинете. Gracias, президента. Шановни панство. Благодаря, госпожо председател. Преди няколко месеца, през март, ние бяхме на ръба на пандемията. Съгласна съм с всички аргументи, които бяха произнесени, по които или които твърдят, че шенгенското пространство е едно пространство, което е без граници в Съюза. Но пък затварянето на граници може ли да се оправдае от желание за контрол на населението. Не може, а и това и не стана. Ние затворихме границите, за да спрем вируса. В началото на пандемията, ако си спомняте, имаше голяма разлика между регионите. В един регион, например, имаше е, отваряне на границите, в други региони се затвори е, границите и какво правяха хората? Хората пътуваха. Оставаха там, където има отворени граници, не си оставаха в къщи. А, е, в крайна сметка трябва да се борят с вируса. И всичко това доведе до много смъртни случаи, както знаете, в държавите, където ресторантите бяха от... затворени, но пък границите бяха отворени. Смятам, че затварянето на границите се продиктува от грижа. Грижа от страна на правителствата на държавите членки. Трябваше да пожертваме едно огромно благо, шенгенското пространство, което е без граници, за да защитим общественото здраве. е, че не можеше да се минава от една страна в а, друга в самото начало бе проблем, може би, за някой, но нещата бяха разрешени е, в двустранен план от много държави, така че някои граници се отвориха. Важна е тази тема, Зависимо от това, ние продължаваме да настояваме да се доразгледа. Thank you. Благодаря. Госпожа Пелетия има думата от кое. Merci, мадам ла президент. Благодаря ви, госпожо председател. Кризата показа националния индивидуализъм. Европейския съюз трябваше да направи добри мерки, които да бъдат еднообразни навсякъде. Обаче държавите затвориха своите граници, сложиха контрол, ограничиха свободата на движение, което противоречи напълно на Шенгенското споразумение и това стана доста неорганизирано. Тези мерки всъщност дадаха възможност, може би, да се ограничи а, заболеваемостта и да се окаже по-слабо въздействие от смъртоносен характер. Сега обаче, когато границите се отварят, вътрешните и външните граници, това се прави като че ли по-координирано. Нужно е ефикасно сътрудничество и комуникация между семействата, между всички граждани, между живеещите в региони и ясни правила за движение или придвижване. Економическите правила също са много важни. Например, туризма. Нека погледнем този сектор. Искаме да се възстанови този сектор на економиката, но тогава не бива пък да забравяме, че когато има туризъм, има и вирус. Не знам дали ще има достатъчно мерки, които да могат да поемат целия този тласък или натиск, Необходими са, необходимите, необходими са мерки, за да се избегне втора вълна. Сега трябва да си зададем някои въпроси, например за начина по който държавите управляваха тази криза и какви са полуките от поведението им. Необходимостта да се информират гражданите, да се информират редовно, имам предвид гражданите, особено хората, които живеят по границите или онези, които живеят в една, работят в друга страна. Та те трябва да бъдат информирани редовно когато се прекратява или се иззема свободата им за свободно движение от време, по временен или по постоянен начин. Благодаря. Сега във втория кръг давам думата на същия оратор. Chair, I will speak in Hungarian to be more uh, concise. Um, Azt gondolom, hogy nagyon fontos témát vetett fel a petíciósunk, és minden szimpátiám az övé, annál is inkább, hogy... Ти говоря на унгарски. Това е един изключително важен въпрос. Голямата част от изказванията посочват факта, че това е проблем пред трансграничните работещи, т.е. живеещи, работещи в различни страни. Европейската комисия говори за Шенген, но вносителя на петицията говореше повече за това как тези гранични райони се засягат от кризата. Защото хората, които работят в различна страна, трябва да пресичат съвсем редовно границата, но по време на кризата те не можеха да го направят. Така че има хора, които не можеха да се върнат при семействата си или бяха откъснати от семействата си, които са само на 10 км едно от друго, но през тези 10 км минава граница може би някакви временни решения могат да се намират винаги на местно ниво, ако не може на европейско, поне на местно. И щеше да е добре това да стане. Имаше някои примери в Европа в този смисъл. Например, между Дания и Германия имаше такова споразумение. Също и между Румъния и Унгария. Това са сходни а, примери за такива споразумения. Успяхме да отворим границата за трафик. 20-30 км от границата можеше да се циркулира. И по този начин успяхме да помогнем на онези граждани, които пресичат границата. Това не бива да се случва повече. Thank you. Now has the floor Mr. Tharneki. Dziękuję bardzo. Благодаря, госпожо председател. Политиците не могат и не трябва да страдат от амнезия. Те трябва да имат добра памет. Държавите членки решиха да затворят границите си, защото повечето, повечето от тях се е, бояха от е, заразва, зарази, които могат да дойдат от е, другата страна на границата. Дания, Полша, Чехия направиха това. Впоследствие други държави членки последваха техния пример. Колкото до Белгия, трансграничното е, движение, предвиждане не е чак толкова а, е, голямо. Мисля, че а, е, държавите членки а, позволиха поддържане на веригите на доставка, като позволиха прекосяване на границите на камиони и разрешиха в последствие на трансграничните на е, работещи да прекосяват границата, за да работят. Така че смятам, че е, тази петиция трябва да бъде затворена. Благодаря, госпожа Тум. Не, не намер... нямах намерение да взема думата, но е, не мога да не кажа да не взема думата след казаното от полския колега. В продължение на няколко ден моята страна като че ли беше изключена от Европейският съюз. Хора чакаха в продължение на 56 часа на границата с деца, без да могат да отидат до туалетна, без да могат да пият вода. Така че мисля, че тази петиция трябва да остане отворена и да си направим, да направим необходимите заключения, да извлечем необходимите полки. Сега, колегата говори за е, задължителни, незадължителни, не, наложителни или неналожителни предвиждания. Ние мисля, че просто трябва да бъдем по-конструктивни и да не допускаме същите грешки в бъдеще. Благодаря. Давам думата на жалбоподавателката за две минути, госпожа Прикън. Я. Айдзо, ich с голям интерес проследих дискусията и най-сърдечно ви благодаря за вниманието, с която беше разгледана темата. Мисля, че е в интерес на всички ни да се изготви правила за по-добра координация. Имаше много голямо недоволство сред хората и много хора дори заплашиха със самоубийство. Член съм на група, която се нарича Open Borders Europe тогава се нарича още само Open Borders Belgium и тя се занимава именно с подкрепа на такива хора. Имаше хора в безнадежно положение и не може тези хора да бъдат изоставени от Европа. Трябва да има възможност да има по-добра координация и заедно да разрешаваме проблемите си, а не всяка държава членка да приема мерки, каквито си иска, и то мерки, с които да не са съгласни останалите държави членки. Това не е Европа. Това е връщане назам, назад в миналото и мисля, че никой от нас не иска това да се случва. Трябва да мислим за бъдещите поколения. Утре навършвам 67 години и честа да живея в една свободна Европа и бих искала и внуците ми, и внуците на моите внуци да живеят в една свободна Европа, в която не всеки да прави каквото си иска, а да се действа координирано, както при пандемии, така и при други кризи и катастрофи. Безспорно няма да бъде последната. И още от сега ви благодаря за вниманието, което ще отделите за бъдеще на темата. Благодаря ви. The... Благодаря, благодаря на жалбоподавателката, че беше с нас. Предложението на председателството е да оставиме жалбата отворена и да поискаме от Европейската комисия да ни припомни в писмен вид всички решения взети относно затварянето на шенгенското пространство и също така да ни каже каква ще бъде пътната карта на, а, за полуките от случилото се през последните месеци, какви ще бъдат координационните мерки за бъдеще. Просто дръжте ни в течение постоянно на заслучващото се по темата. В такъв случай ще, изпра, ще изпратиме петицията на комисията Либе за становище и Н... НП е направил ам, предложение, ще ви го, из... ще ви го напиш, ще ви го изпрата в писмен вид и всеки ще ми отговори, всички координатори ще ми отговорят. Така, приключваме заседанието на комисията на петиция. На 3 юли ще се съберат координаторите в 13.45, а на 14 юли в 9 часа ще бъде следващото ни заседание тук. И Надяваме се, че господин Салива ще бъде с нас със следващия път, както и господин Славаков защото другите координатори са тук. Така че ние ги очакваме да се присъединят бързо към нас тук в Брюксел. Благодаря ви.